очаква, така че моля ви, заемете местата си. Of... Искане за процедурен въпрос постъпи, така че моля ви, създайте необходимите условия за това. So please, Mr. Campbell. Господин Кембъл. Uh, Господин председател, имам процедурен ска с член 130. Без значение каква е политическата ни линия или лично мнение, ние сме европейски депутати. И като такива трябва да парламентарни въпроси трябва да упражняваме контрол върху изпълнителната власт. Въпреки това обаче не получаваме удовлетворителен отговор. Много често времето, в което трябва да ни се предостави отговор, бива надвишавано. Правило 1.35 твърди, че приемлив срок е 6 седмици. Понякога обаче това отнема 11 седмици. Разбира се, всичко зависи от бюрократичните ограничения, които се налагат от технократите. Това подкопава демокрацията, така че ако може да се предприемат бързо мерки. Well, thank you very much. Ами, благодаря ви, казва председателят. Напомниха ми, че тези ограничения са направени по наше решение, което може би ще ви помогне. Отбелязваме се и казаното от вас и ще предадем искането ви на компетентния за това орган. Първата точка в дневния ред е доклада Лунес. Гласуваме електронно начало на гласуването. А вота тоată lumea? Всички ли гласуваха? Votul este închis. Край на гласуването. Адоптат. Приема се. Trecem на рапорту Diaz де Мера Гарсия. Сега преминаваме към доклада на Диаз Демера Гарсия. Изменение първо. По именно гласуване, начало на гласуването. ли este енкис. Край на гласуването. Респинс. Речем на амендаментул 2. При... Изменение второ. Сдигне на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. обявявам доклада за прият по смисъла на споразумението между парламента и съвета. Преминаваме към доклада Викстром. Изменения 1 и 2 са идентични. По именно гласуване, начало на гласуването. Вотul este închis. Край на гласуването. Респинс. Отхвърля се. Обявям доклада за прият съгласно споразумението между съвета и парламента. Преминаваме към кохезионната политика. Вен пунктул 4, текст оригинал, прима парте, чине... Точка четвърта, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Шести параграф в първоначалния текст. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Вотul е închis. Край на гласуването. Приема се. Съображение Б. Първоначален текст. Две части. Първа част за против, въздържали се. Приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Votul închis. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията в нейната цялост. По именно гласуване, начало на гласуването. Votul este închis. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. С което приключихме с гласуванията. И сега ще преминем към обясненията на водата. Please, Уважаеми колеги, предстоя, предстои ни обяснение на вота и бихме искали да започнем. So, please, let us... Моля ви, позволете ни да започнем с обяснението на вота. The floor. Господин Долтън, имате думата. Благодаря, господин председателю. Рок Рейнвей е, е ръководител е, в структурите на Европол и се изисква и е, той се застъпва за сътрудничество между отделни